Уважаеми колеги, вече стана 2-8 часа. Искам да ви помоля да заемете местата си. La séance est ouverte. Откривам заседанието и искам да ви помоля да ми извините. А, тук виждам едно продължаване на гласуването. А, а, на френски се казва котка в гърлото, на английски жаба в гърлото. Това е, е извънредно заседание, е, което е посветено на много важен вод. Искам да ви помоля да се съгласите с дневния ред, така както е, е предложен. Благодаря ви. И сега предложенията на председателя. Ще ви кажа за първия трилог по бюджета, който се проведе в четвъртък 25 март в присъствието на комисар Ойтингер. Едуард Шеклон е министр на финансите и бяха показани ам, насоките, които бяха прияти през а, февруари. Комисията предложи насоките, които бяха а, прияти в парламента на 15 март. Това е календара на бъдеще тия бюджет, който трябва да се одобри който ви беше съобщен. И също така беше предложено по коригиращия бюджет и както върху финансовото въздействие на съответните инициативи в агенциите. Но мисля, че колегата Мурашан може би ще добави някои неща. Да, господин председател, благодаря ви много. Съвсем накратко искам да кажа, имахме един пролетен триалог със съвета, с присъствието на комисара Етингер, в който имахме възможност да предложим приоритетите на бюджета на парламента за бюджета за следващата година на базата на насоките, които бяха приети на пленарното заседание през март Първият ни приоритет е работната заедост, втория сигурността на гражданите е, и е, призовахме за адекватно финансиране на научните изследвания, малки и средни предприятия, младежите, борбата срещу младежката безработица и казахме, че очакваме комисията да има готовност да помогне на селските стопа в Европа, ако бъде бъдат засегнати от някакви неблагоприятни климатични проблеми, източното съседство, по-добро, по-добра защита на нашите граждани, подобряване на сигурността на гражданите на Европа. Комисията ще внесе техния проект бюджет преди края на май и календара, за който говореше председателя, който приехме за бюджетната процедура тази година, е съвсем точно календара, който беше предложен от координаторите което означава, че ние ще гласуваме нашата позиция по бюджета на втората сесия Парламентарна сесия през октомври е, ще започне помирителната сесия на 31 октомври. Това, което е важно да знаят е, депутатите, ще има три е, помирителни заседания. 9 ноември след това 17 ноември, което е петък, непосредствено след Страсбургската седмица в Брюксел. Ще имаме това важно заседание непосредствено след Страсбургската седмица което ще бъде проведено в Петъка в Брюксел. Председателя, благодаря господин докладчик. Сега ще преминем вече към гласуването. И преди да процедираме към а, вод, искам да ви помоля да направим проба с, с вашите карти. Ако обичате, плътнете ги. А, плъзнете ги в апаратчето, режим на гласуване, пробно. Гласуваха ли всички? Не. Вече да. Край на гласуването. А, госпожо, вие нямате карта. Тогава ще вдигате ръка. Добре. Аз ще внимавам и ще следя вашия вод и ще добавя вашия вод към получените резултати. Днес ние говорихме е, е, да помислим за Ричард Ашвард, който имаше проблеми с закъс закъснял самолет поради мъгла, което не може да дойде в Страсбург преди 23 часа тази вечер. Сега идеята е да се о, отложи е, гласуването утре щеше да създаде проблеми с пленарното заседание, така че със съгласието на Комисията по бюджета на парламента ние ще гласуваме сега а, в едно споразумение, а, което беше постигнато в четвъртък, 28 март и което намаля, а, увеличава разходите с плюс 0,3. Господин колега ще замести Ричард Ашвард. И сега трябва да се произнесем по споразумението по анекс 1, измененията, които са, моля, вдигнете ръка, който е съгласен. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Е, този анекс 1 е, е одобрен. Сега по измененията на докладчика, това е, е анекс 2, кой е за, против, въздържали се, Анекс 2 е одобрен също така. Сега трябва да се произнесем върху измененията, които са внесени. Някои от тях са а, включени от това, което вече гласувахме. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 11 за. Против. Нека да проверим. Режим на гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа на 13. Изменение 11. Всъщност моля да ми извинете, казва председателят. Изменение 12. Кой е за? Против? Мисля, че е отхвърлено. 13 и 14 са включени в първото гласуване. Изменение 15 за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Моля, проверяваме електронно. Режим на гласуване. 15, 17 пада. Председателя се поправя.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 Проверяваме електронно. Изменение 24. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 25 на 11 гласа. 25. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против? Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Четвъртата част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 пада всъщност, 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 с устно изменение на господин Негреско, кой е за, против, въздържали се, приема се. 38 за, пада всъщност, защото 37 е прието, 39 за, против, въздържали се, приема се, 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, кой е за, против, ще гласуваме електронно режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 20 на 12 гласа.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 55 първа част. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 14 втората част. За, против. Не беше много ясно, не видях всички ръце.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 въздържали се, приема се 64 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, отхвърля се 66 с техническа корекция за, против, въздържали се, приема се. 67. Разделно гласуване в две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се, 71 за, против, въздържали се, отхвърля се, 72 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим електронно режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се с 19 на 17 гласа, 73 за, против. Седемдесет и три. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 74 е, пада. 75-76. Разделно гласуване, две части. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 77 за. Против въздържали се. Мисля, че е одобрено, но нека да е, проверим. 77, край на гласуването. Пада. Отхвърля се. 78, кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че е отхвърлено. 79. Искате да проверим ли? Добре. 78. Проверяваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 13 гласа, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, приема се 84 за, против, въздържали се. Нека да проверим 84, решим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 24 на 12 гласа. 85 85 кой е за? Моля да ме извините, така че 83 пада, 86 и 87 кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, всъщност пада. Тоест съвместим с 89 е, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се, 92 за, против, въздържали се, отхвърля се, 93 за, против, въздържали се, приема се, компромисно изменение 3, кой е за, против, Добре, проверяваме електронно режим на гласуване. Това е компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се 23 на 12. А, изменение 100. Кой е за изменени 100? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 99 за. Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се 26 на 10. Моля, вдигайте ръка по-отчетливо. 101 пада. Съвместимо е с 99. Сега по 101 кой е за? Против. Приема се. 104 с разделно гласуване в три части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 с разделно гласуване, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Втората част също се приема. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се. Приема се. 111. Моля да ме извините. Отхвърля се. 112. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Компромисно изменение 5. Кой е за компромисно изменение 5? против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112, 122 поправя се председателя, 122 в две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се втората част. Добре, ще проверим първата част на 122. Режим на гласуване. Край на гласуването. 21 гласа на 14. Втората част. Кой е за? Против? въздържали се по втората част, втората част се отхвърля. 144 в три части. Pardonnez-moi. 123, qui est pour 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 за против, въздържали се, отхвърля се, 125 за, против, въздържали се, отхвърля се, 126 за, против, приема се, 129 за, против, въздържали се, приема се, 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се. Мисля, че приемаме, но нека да видим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 на 9. Това беше 134. 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто е прието. 136 и 137 заедно за против, въздържали се. Да проверим електронно. 136-137. Край на гласуването. Приемат се 26 на 9. 138. Пада. 139 пада. 140 пада, 141 пада, 142 за, против, въздържали се пада, 144 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, проверяваме електронно, 144. Край на гласуването. Да, с много голямо мнозинство. Дигайте добре ръце. 145 за. А той пада. Сто четиридесет е, гласувана на части. Първа част за. Против. Приема се. Втора част за. Против въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, смятам, че се приема. 147 разделно гласуване, гласуване на части. Искате трета част да проверим на 146 ли? Добре. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 19 на 17. 147 в две части. Първа част за. Против. Не видях е, доста ръце, които не са дигнати. Пър... За. Първа част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за. Против въздържали се, приема се. 149, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 20 против. 150 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 154 за. Против въздържали се, отхвърля се 155, две части, първа част 155 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 156 за. 156 за,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 Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме електронно. On vérifie. Проверяваме 173. Край на гласуването. Ето, извинете ме, с много голямо множество се приема. 174 за. Против. Въздържали се. Не видях, нека да проверим. 174, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се 24 на 10. 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 176 и 177 за. Против Приети. 178 пада. 179 пада, 180 пада, 181 пада, 182 пада, 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 187, 188 за. Против. Струва ми се, че се отхвърля. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192, 193 за, против, въздържали се, приема се. 124 пада, 195 пада, 127 за, против, въздържали се, отхвърля се 198 за, против, приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, добре пада, 204 пада, е, преамбил Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Приема се. Четири за. Против. Четвърто. Моля, проверяваме електронно. Край на гласуването. Одобрено е. Пето. За. Против. Въздържали се. Одобрено. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. И по целия доклад с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 30 гласа за, 4 против, 2, 2 въздържали се. Поздравления за докладчикът и докладчиците в сянка. Сега доклада на Хосе Мануел за фондовете за солидарност. Няма изменени. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте електронно. Хосе Мануел Фернандес. Доклада за фонда за солидарност, помощ за Кипър и Португалия.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 Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35, един против. Поздравления за докладчика. По доклада на господин Негреско за а, фондовете за приспособяване към глобализацията. Има четири изменения. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение две за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, приема се. Четири за, против, въздържали се, приема се. По целия текст гласуваме електронно, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 е, гласа за, 5 против, 1, въздържал се. На господин Моресшан доклада макрофинансова помощ за Република Молдова. Изменение 5 за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 3 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се. Не виждам къде е мнозинството. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 на 16. По целия текст с измененията гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 6 против. Поздравления за докладчик. И доклада на госпожа Нириада свързано с интернет в е, местните общини. Изменение 7. Qui est contre Qui s'abstient Il est repoussé. Amendement numéro 30. 39 за, против, прието. Изменение 40 за, против, въздържал се, отпада. 41 за, против, Приема се. 42. За. Против. Мисля, че е отпадано да проверим. За 42, моля. Значи отпада с 19 е, срещу 15. Изменение 8. Устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и три за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 12 е, от приемлила, 12 приема се. 13. Това е, отпада, защото се от, е, влиза в е, друг е, изменение. Компромис 2 приема се. Е, три 17 е, за против приема се. Компромис 3 за против въздържали се приема се. Компромис 4 за против въздържали се, приема се. Извинение 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, да проверим Електронно гласуване. Край на гласуването. Отпада с 28 защо 8. Изменение 2. За. То влиза в компромис 5 и понеже не гласувахме по компромис 5, е, трябва да, да гласуваме за 2 за, против, въздържали се, отпада. 28 за, против, отпада. 29 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но да проверим. Електронно по 29. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с убедително мнозинство. Изменение 3. Устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тридесет и 31 падат. Компромис 6. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Той включва и изменение 13, което е, за което е, не гласувахме. Сега е, е изменение 37, 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за, против, въздържали се, отпада. 11 вече е включено. Сега е, крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Текста се приема с 33 е, срещу 2 гласа. Поздравление на докладчика. Трети раздел е, предлага се е, прехвърляне е, сега по фонда за е, преодоляване последствията от е, е глобализацията. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се с 29 също 3 и 1 въздържал се. По другия раздел, господин Тарон, няма искане за прехвърляне, за трансфер, кредити за недвижимости. Приключихме с гласуването. Следващото заседание 24-25 е април. И така, скъпи колеги, можем да прекратим заседанието. Приятна вечер!